Имам едно съобщение. Комисията ИМКО внесе препоръка за решение да не се възразява на един делегиран акт. Това решение беше обявено на вчерашното заседание. В рамките на 24-часовия период, който се позволява, нямаше възражение. По силата на правило 105 член 6 Препоръката се счита за приета и тя ще публику... бъде публикувана утре на 14 април 2016 година с приетите текстове. Сега дневния ред пред